Dear colleagues, please. Колеги, моля, заемете местата си. So let's start our session two. Нека да започнем втората сесия. И е банков съюз, а, съюз за капиталовите пазари и единен пазар за финансовите услуги казвам добре дошъл на Уго Баси, който е директор за финансовите пазари в Генерална дирекция ФИЗМА, Андрея Енра, който е председател на Европейския банков орган, също Буркарт Балц, който е докладчик на стратегии и предизвикателства пред европейското законодателство за финансовите услуги. Само няколко коментара ще направя в началото на сесията. Финансовата криза е, показа е, както положителните, така и отрицателните страни на финансовата законодателна рамка и също недостатъците от недостатъчната финансова интеграция. Е, така че в дневен, на дневен ред и излязоха сериозни притеснения, промени е, в функционирането на международ на, на единния пазар. И важността на тези промени Е, на банков, в банковия съюз и в съюза за капиталовите пазари, е, както и в единния пазар за финансовите услуги, изискват различни правомощия на национално и европейско ниво, но най-вече изискват сериозно сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти, така че това е добра възможност да обсъдим как можем да подобрим сътрудничеството между нас, както в областта на законодателството, така и а, при а, провеждането на а, одит и политически контрол. Става въпрос за амбициозен политически проект. Това е Банковия съюз. Вече бяха въведени и въведени някои дори бих казал радикални мерки. Като Европейски парламент ние имаме законодателна роля, но и осъществяваме и политически контрол, тъй като съществува а, споразумение за сътрудничество с ОИСР. Трябва да създадем една структура, която да сътрудничи с националните парламенти, за да се осъществява по-добър контрол на на а, законодателството в тази област. Три области а, на дискусия ще отделя, три въпроса, а, които стоят пред нас. Първо, Става въпрос за банките. Е, е, когато говорим за банковия съюз, как а, а, померяваме нуждата от а, а, сериозен надзор и от друга страна как подсигуряваме здравословния плурализъм на банковите модели в Европа. Е, съществуват малки, големи банки, пазарен риск, кредитен риск. Как осигуряваме спойка и от същевременно имаме предвид този плурализъм, това многообразие. освен това, трябва да намерим баланс между стабилност и растеж. Използваме риска, като а, се опитваме да избегнем а, негативното влияние върху економиката. Мисля, че се движим в правилната посока. Е, имаме нов пакет от законодателни мерки, представен от комисията. Е, този, това предложение е доста балансирано, е, където се намаляват мерките за избягване на риска е, съществуват и други мерки за изграждане на правилната а, инфраструктура за а, надзор на пазарите. А, това е част от а, всички въпроси, които обсъждаме и трябва да крайният резултат да е достатъчно балансиран, но да е силен, за да имаме глобални а, а, и а, стандарти. Нашата а, резолюция беше също приета. за новия банков модел. И, и а, трето, как засягаме въпросите за наследството и прилагаме по разумен наши, нач, на, начин нашата законодателна рамка. Нашите правила позволяват известна степен на гъвкавост. Въпросът е как най-добре да ги използваме, за да се справим с наследството, което ни е останало. Хубаво е, че Андре Енрия е а, тук. На няколко семинара той представи важни предложения. Така че ще бъде много полезно да чуем мнението на Андрея по тази тема и също а, искаме да чуем пояснение а, по някои въпроси. Също как можем да, а, да се справим с, с а, а, компаниите. И а, като избегнем а, потенциални загуби а, за банките. Тоест, как ще работи този механизъм, е, колко ще струва, е, какъв ще бъде е, приноса. И т.е. това са важни въпроси, които се надявам, че можеш да коментираш. И за изпълнението, за въвеждането на банковия съюз. Това е последната част, която е най-важна. Става въпрос за съществуващата симетрия между институциите и националните ресурси. Трябва да намерим баланс между споделянето на риска и намаляването на риска да, трябва да се огранича риска, но трябва да се а, наруши до някъде суверенитета на банките. Това е част от а, нашата работа. А, а, а, общата схема за гарантирането на влоговете, това също <clears throat> е тема, по която работим и мисля, че по доста конструктивен а, и добър начин. А, хубаво е, че обсъждаме тази тема с националните парламенти и накрая е друг голям проект е, е а, прилагането на а, а, Съюза за капиталовите пазари. това ще бъде в, в полза на цялата економическа система в Европа и за всички държави членки. Това е логична и необходима стъпка при изпълнението на единния пазарен съюз. Състави се а, един а, документ, който беше приоритет за нашата комисия Парламентът прие резолюцията, е, която беше базирана на доклада на господин Балц, е, като искахме да оценим влиянието върху на законодателната тежест. Публикува се също съобщението за европейската рамка по а, финансовите въпроси. Е, приложиха се някои мерки е, и се изготви план за действие е, при изграждането на а, а, е, истински а, а, пазар за капиталовите пазари. А, в момента работим а, също за а, по други а, теми, така че, така че сега трябва да просто да продължим а, с, с следващата стъпка и да идентифицираме а, пропуските в законодателството и а, Европейската комисия също а, участва и ни дава възможност да при структурираме нашите приоритети, да увеличим амбициозността на нашия проект и така че ние ще а, бъдем сериозно ангажирани и е хубаво, че представители на националните парламенти са тук, за да можем да а, работим заедно. Сега първо давам думата на Уко Баси и след това на господин Балс. Благодаря много, господин председател, е, добро утро, дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент. Много благодаря за тази покана. Благодаря, че ми дадохте възможност да се изкажа по темата, която вече беше спомената е, за капиталовия съюз е, имам привилегията и а, е, възможността да съм директор на финансовите пазари а, е, в а, дирекция ФИЗМА и в, през ноември миналата година от комисията започна, беше, започна тази, този отдел. Първо ще започна с резолюцията от вашата комисия и един вид контрола, който осъществявате преди около година беше публикуван господин, доклада на господин Болт и комисията беше подканена да разгледа важни въпроси, като например дали финансовата рамка – която беше резултат от сериозни реформи по време на финансовата криза, дали все още е, е подходяща, т.е. дали все още може да се прилага за рамката за финансовите услуги предпомагаше реалната економика, затова започнахме от там събрахме а, това, с което разполагаме и сега а, ще ви представя информацията, която след малко ще ви кажа и какви бяха нашите резултати, но от началото комисията на Юнкер беше фокусирана върху този проект за Съюза за капиталовите пазари. От самото начало това беше топ приоритет на председателя Юнкер и в комисарската колегия и идеята беше да се създаде по-интегриран капиталов пазар, така че движението на капитали да е свободно от там, където се намира капитала и да отиде там, където той е по-необходим. И така да се финансира реалната економика. От самото начало започнахме и да откриваме инициативи, които да, под, да помагат за изпълнението на тези цели. Първо през 2015 пуснахме в действие план, където да се включат вече и инициативи и да се да се а, а, нагоди рисковия капитал. Започнахме това, както спомена моя колега, и сега започваме други инициативи, които се добавят към този план за действие, които стъпка по стъпка се прилагат. Много е важно това, което публикувахме през септември 2016 година. Както казах, тогава публикувахме съобщение за проекта за Съюз за капиталовите пазари, като се отговаряше на въпроси, които бяха наболели тогава, дали този съюз за капиталовите пазари е, все още има смисъл предвид това, което се случи на 23 юни, т.е. Брексита, Отговора без съмнение беше да, действително има нужда, но не само това, трябва да ускорим реформите, а, които започнахме и може би трябва дори да бъдем по-амбициозни, когато работим по този проект. В резултат на това а, а, проучихме възможности за нови инициативи и навлязохме в полета, които преди се смятаха за табу, като например направихме предложение за хармонизиране на някои аспекти от законодателството за обявяване на фалит, на несъстоятелност. И това беше прието през октомври миналата година. Също проучваме възможността да има доброволно а, доброволни а, пенсионни продукти, които да допълват е, които да бъдат добавени към националните пенсионни схеми. И това е добър инвестиционен инструмент, който може да се приложи в бъдеще. Нашето предложение може би ще бъде прието по-късно през годината. Е, в момента събираме последните резултати от участниците, от всички, които искат и имат интерес да допринесат за, към този дебат, който беше отворен преди няколко седмици. И до 17 март има възможност за коментари на нашия вебсайт онлайн много лесно можете да намерите въпроса, който сме задали и там дали е достатъчно или трябва да се приемат още инициативи. Важно е да споменем, че всичко това а, допринася за а, списването на един средносрочен доклад през юни тази година, който е, ще бъде основа за плана за действие, който ще се приложи до края на мандата на тази комисия. Тоест, това е момента, където всеки ваш принос а, е, е добре дошъл. И всеки трябва да положи малко усилия. А, това е а, инструмент с различни инициативи, не само законодателстви, но законодателни, но не и законодателни а, а, инициативи, които са ръководени от държавите членки или са инициирани от, а, от индустрията, от промишлеността. Всичко, което води до растеж, ние приемаме, защото имаме нужда от подкрепата на всички. проведохме тези широки консултации за вероятните последствия от прилагането на рамката. Получихме стотици отговори на нашия въпросник и резултатите позволяват на комисията да а, разбере по-ясно по какъв начин а, последните а, реформи на рамката а, влияят на гладкото функциониране на финансовите услуги, т.е. дали се създават работни места и се осигурява финансова стабилност. Пословните, основните заключения, както казах, бяха представени през ноември миналата година. Няма да ги изпорявам, няма да изпорявам всички инициативи, които смятаме да приемем като последствие от нашите консултации но има някои ключови а, области и четири основни а, цели, към които се стремим. Първо, трябва да продължим а, нашата работа а, и да видим дали нашите правила а, подпомагат економиката. Трябва трябва, въпреки че може да приложим различни методи, трябва да намерим тези методи на работа, които стимулират растежа. Например, трябва да има е, добри финансови възможности за малките и средния предприятия. Пред, абсолютно всички предприятия, дори тези, които са по-големи от половин милион евро, като трябва да се е, включат в, те да се включат в големи проекти и също да се промени рамката за състоятелност. Да се инвестира в дългосрочен план в инфраструктурни проекти, като такива инфраструктурни проекти вече съществуват и трябва да бъдат използвани от бизнесите. Втората мярка е пропорционалност. Трябва да имаме предвид а, а, размера и риска за бизнеса. Винаги сми, мислехме, че е именно така, но според нашето нашето проучване трябва да сме а, изключително внимателни с този принцип и трябва да преразгледаме съществуващото законодателство, за да сме сигурни, че принципа на пропорционалност се спазва. Трето, трябва да се примахне излишното административно преме, например, при разкриване на данните всички задължения са понякога много бюрократични, трябва да се премахне тази бюрократичност, просто информацията, която е необходима, трябва да се, да, да, да се изисква ясно и от друга страна трябва да проверим да няма припокриване и двойно законодателство. Ако съществува такова, то трябва да бъде премахнато за да може живота и работата на предприятията да бъде улеснена и да се гарантира финансовата стабилност. И накрая трябва регулаторната рамка да е съществ, съществено да е изготвена по начин, такъв начин, че да няма пропуски и да няма препокриване. Спирам тук, разбира се, мога да отговоря на вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря ви много. Very much, uh, Now, Andrea Ria, chairman of EBA. Благодаря. За мен е удоволствие, че съм тук. Най-напред ще направя едно наблюдение. Преди две седмици бях в Хонг-Конг на една голяма финансова конференция. Бях очуден от отрицателния тон по отношение на Европейския съюз и финансовите му пазари. Решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз под сили на тази представа за дезинтеграция на пазарите в Европейския съюз. Ако погледнем фактите обаче, това, което направихме през последните 6 години, говори за обратното. Да, има много фрагментация вътрешния пазар, но приехме закони, въвеждането на хомогенни правила за финансовите институции в финансовите пазари за изпълнение на заключенията на Г20 и създаването на трите агенции, е, в това число и съвета за системен риск, и банкови съюз и единият механизъм за надзор и оздравяване на банките. Укрепи се финансовата позиция на европейските институции. Така че ние сме свидетели на интеграция на финансовите пазари на глобално ниво. Нещата не се подобряват след кризата. Това е първото, което искам да кажа, че корективните действия, които предприехме, дават резултата за финансовите пазари. Като председател на съвместния комитет искам да кажа, че е много важно това, че се обхващат на едно място на трите надзорни а, органа. Решават се въпроси от хоризонтално естество, отнасящи се до сектора. Съсредоточаваме се върху оценка на риска и също така защита, защита на потребителите, регулаторни действия от общ интерес, като секюритизацията или пазарна инфраструктура. Съвместната дейност, с други думи, върви доста добре. Сега няколко думи да се спра на три въпроса. Първо банкова дейност, съюз на капиталовите пазари и новите технологии. Как, какво ще бъде въздействието върху регулирането и структурата на финансовите пазари? Сега банковата дейност от институционална гледна точка. Банковият съюз в известен смисъл – потвърждава това, е, което казахте вие, господин Пресата, в началото. Банковия съюз повишава търсенето за а, хармонизация. Създадените органи са изправени пред много трудности. Те трябва да прилагат различни регулации в зависимо от това къде е банката. Има е, искания за национално е, решение. От гледна точка на оздравяването се говори за е, изискванията за субординация и прочее. От друга страна, прав сте, че в Европейския съюз ситуацията е доста разнообразна, т.е. не бива да търсим еднотипен подход. Ето защо, както казахте, съразмерността, пропорционалността е ключов елемент. Според мен, ние имаме нужда от по-хомогенна европейска рамка, която пригажда изискванията към спецификата и рисковете, с които е свързана определена банка за цялата система. Ние в Европейския банков орган смятаме да излезем с специален доклад по въпроса. Сега, Другия въпрос за банките, който искам да повдигна е следния. Както споменахте, господин председател, ние постигнахме много за, за довършване на финансовите реформи. Тази година ще публикуваме единият правилник вътре ще бъдат справени, вътре ще бъдат включени първичното законодателство, вторичното законодателство. Това, тази задача е почти изпълнена. В, в корекцията на банковия сектор имаме три е, етапа. Първо стандартите, второ идентификация на проблемите и на трето място изчистване на балансовите отчети. Сега ние укрепихме капитала, направихме преглед на капитала, все още изоставяме в адаптирането и корекцията. Има подобрение. Е, но темповете на подобрение са много бавни и ако така се продължава, няма да се достигнат нивата от преди кризата е, през следващите 8-9 години, което е твърде дълго. И така баланс между регулация и растеж обръща се много внимание на това, дали капиталовите изисквания и другите изисквания задушават растежа, но всъщност е, забавянето в корекциите е онова, което е проблем. Ние смятаме, че тук трябва да се направи нещо. Публикувахме доклад, в който се говори за дейности на Тринине, засилване на надзорния натиск. Второ, подобряване на националната правна рамка за лошите кредити, като се има предвид, че е, периода за реализация на ипотеките е много дълъг. Освен това, има е, нужда от вторични пазари, където банките могат да се освободят, така да се каже, от активите, които са си върнали при неизпълнение. Нашето предложение и моето лично мнение, което изразих и вчера в Люксембург, в Япония, в САЩ, и в Европейския съюз, в Ирландия – когато има много лоши заеми, фирмите за управление на активите са единствените, които ускоряват процеса, така че ние трябва да, да помислим за преход от европейски подход към а, управление на активите. Сега Съюза на капиталовите пазари го каза много по този въпрос. Само ще кажа, че за нас е ясно, че кризата показва, че ако европейската економика Европейската економика зависи от финансирането. Ако този канал пресъхне, страда европейската економика. Така че много е важно да има альтернативи. Той е то е важно и за доброто финансиране на надзора. Този въпрос е още по-важен за валутния съюз, отколкото за единния пазар. Ние сме предприели действия в подкрепа на комисията. Тук нека да спомена секюритизацията, проспекти за регулиране на паричните пазари осъществявана е, връзка между дългосрочни спестители с дългосрочни инвеститори. И това е част от усилията за интеграция. За новите технологии свидетели сме на бързи технологични промени. Навлизат нови играчи на пазара, както специализирани нови фирми, така и технологични гиганти, които традиционно не, е, не са в е, областта на финансовите услуги. Следствен смисъл това е положително, защото, е, от, защото полза ще бъде за потребителите. Повдигна обаче въпроса за нас като регулатори да се погрижим да, да има защита на потребителите, да има а, сигурност на плащанията. Всяка година, както знаете, ние имаме Ден на потребителя. Миналия, миналата година ние говорихме за големите данни и е, как те се използват от големите институции, е, лични данни от е, различни елементи, като социалните медии. Работим по тези въпроси и радваме се, че Европейския парламент пое инициативата Of course, let's say, needless to say, the decision of the UK to leave the е, не можем да не изразим съжаление за решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз. Това ще има последици за регулацията. Ще следим тези събития. Благодаря ви. Сега господин Балтим думи. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, от една година, преди година в е, пленарна зала в Европейския парламент е, взехме отношение по доклада е, и го приехме с единодушие. Комисията така коментира положително и изискването на тази комисия беше ясно, а именно към а, е, а, е, комисията, пък и надзорните органи, ние сме за, а, е, за едно всеобхватно, пълно проучване на количествените параметри и възможностите за финансиране на реалната економика, след това целесъобразността и международната конкурентоспособност, както и е, е, съответния подход, е, ориентиран към риска. Годините на финансовата криза е, някак си дадаха възможност на нашата комисия да се потърсят, да, да, да наместят е, е, камъчетата в мозайката на законодателството, отнасящо се до тези въпроси. Е, регулаторните мерки е, липсват, е, да видим къде няма достатъчно регулаторни мерки, където е, не можем да постигнем целта си, къде има дублиране е, къде има твърде много пластове, твърде много а, осложнение и бюрократичност, е, бюрокрация в а, е, регулаторната рамка. Ние се изказахме за по-добро регулиране, а, за доб... засилване на а, предварителната и екс-анти, екс-пост проверка на, на съответните актове. А, Е, призовахме за е, набиране данъч, на доказателствен материал от страна на комисията в края на ноември и е, смятам, че обаче срока беше твърде кратък. Комисията така, както казваме в Германия, реагира малко бавничко и се услуша едва ли не по отношение на, на нашия призив. Е, пропуснахме следователно възможността да излезем с една цялостна концепция за по нашатото развитие на капиталовите пазари и за прилагане, изпълнение и завършване на изграждането на банковия съюз. Е, е, много това някак си омалуважи е, значението на е, е, съответната проучване за предварителните и последващи ефекти и в крайна сметка баланса между различните европейски пазари, малките и дребните и едри играчи на пазара не можахме да, да постигнем ефект в това отношение. отношение. Парламентът изтъкна няколко важни момента. Ние се застъпихме за проверка, редовна проверка на целесъобразността поне веднъж годишно би трябвало да го правим комисията в своето, в своето съобщение някакси предлага законодателство на парче и разбира се, ЕКОН ще провери много внимателно това, което предлагат от комисията. Нашия подход е цялостен, ние сме за една широка рамка е, за пропорционалност е, е, между всички финансови актьори, дали става дума за някаква е, малка е, банка, е, осигурителна компания или е, е, фирма за управление на активи. И разбира се, е, бих искал и днес да използвам възможността да призова комисията да е, помисли положително, да погледне нещата и да е, предложи е, принципите на повече пропорци... за повече пропорционалност. Третото важно за нас. В нашето решение ние се изказахме за един е, последователен режим по отношение на третите държави. Е, е, това, което съществува в момента в, е, е, това отношение, трудно може да бъде обхванато и проследено. Условието условията, които трябва да поставим по отношение достъпа до нашия финансов пазар на трети държави, трябва да е съобразен с политическите реалности и съответната конюнктура. Е, трябва да, да е, имаме, да въведем принципи, които въжат еднакво за всички, да действаме прозрачно и е, да въведем наистина надежни принципи на работа. Това, което ни занимава и ще бъде много важно в следващите 2-3 години, е е, особено пък е, е, в контекста на настроенията, който, които и вятъра, който повява от страна на щатите в последните месеци. Ние сме, разбира се, за един по-добър и прозрачен законодателен процес. Ние се чувстваме задължени в тази комисия да настояваме за това и, и смятаме, че носим особено отговорно за това. Европейските надзорни органи също е, имат задължение да залагат стандарти и те е, участват активно в законодателния процес в това отношение. Е, преживяхме и е, така, е, бяхме в известен е, донорелен конфликт с надзорните органи и последните месеци необходимо е наистина да се институционализират, институционализират въведените технически стандарти. Трябва да дадем мандат е, на европейските надзорни органи. Имаме е, е, Предложенията на комисията се обсъждат съвета, но не и при нас в Европейския парламент и мисля, че не винаги нещата са в ръцете на комисията или надзорните органи, това ми е ясно, но критиката, която отправи Андрея Енрия, наистина заедно с колегите от ЕСМА и Европейския банков орган, мисля, че трябва да работим и да се съветваме взаимно и е, приветствам факта, че днес е, имаме възможност да разговаряме с представители на Европейската комисия и шеф на Европейските е, Хебанков орган, както и с колеги от националните парламенти. Виждате, скъпи колеги, че ние водим спорове с комисията и с Европейския надзорен орган – е, законодателството за европейските пазари е, по, по него има различия, има е, различни правомощия, което е, налага наистина добро сътрудничество между всички заинтересовани страни. Благодаря и на Буркард Балц. А сега е, ще дадем възможност на представителите на националните парламенти и на Европейския парламент. Първият, който ще вземе отношение е Фабиан Келер във Франция, НП. Благодаря, господин председател. Господа, искам да се съсредоточа върху, върху последиците от Брексит. Господин Баси, господин Енрия очертаха проблемите. Господин Енрие, вие споменахте, че в чужбина се смята, че има дезинтеграция на финансовите пазари. В Великобритания наскоро обявиха, че ще се откажат от усилията за финансовия паспорт, който дава възможност за осъществяване на финансови операции. Те обявиха, че ще се стремят за конкретни споразумения. Според вас, какви са основни, какъв е основният интерес на финансовите пазари за 28-те, за да се запази финансовата стабилност. Какви са основните теми в разговорите с британците за гарантиране на сигурността на тези а, е, въпроси, тъй като по повечето, в повечето тези области ще се прилага британско законодателство. А, Пауло Гуарьери е, от Италия. А, благодаря, благодаря на всички панелисти. Процесът на, съюз, на, на банков съюз и на съюз на капиталовите пазари са изключително важни, защото те могат да осигурят много важни колективни европейски резултати. Само, че, както знаем, Банковия съюз съвсем не е доизграден. А, процесът на съюз на капиталовите пазари все още се осъществява. Забавения тук са много опасни и може да са свързани с риск, в това число оцеляване на еврото. Има спешна нужда от конкретни действия. Възможностите са няколко. Нека да вземем банковия съюз, защото, както се казва, това е наполовина свършен проект. Нямаме фискален резерв за целите на оздравяване и нямаме обща гаранция на влоговете. Проектът беше замразен пред няколко месеца, което е тревожно. Всички държави членки са изправени пред сериозни бъдещи кризи и индивидуални, отделните държави ще трябва да се справят с кризите сами, както вече се случи през 2009-2010 година. Резултатите бяха лоши. Важно е да се посочи, че европейската схема за страховане на депозитите трябва да се е, довършиме законодателно предложение на комисията, съществуващ и има схема за гарантиране на влоговете, но тя трябва да се допълни. Но още по-важен е единия механизъм за оздравяване и капиталовото му покритие. Това е много важно, за да се осигури необходимо финансиране с частни средства на банки, изпаднали в затруднение. Ако погледнем историята на банковите кризи, ще видим, че финансовия капацитет днес на фонд за оздравяване на банките може да се окаже недостатъчен при бъдещи финансови кризи. И за това искам да попитам дали има възможност да се засили този механизъм. Да се изгради един европейски фискален резерв, да се предвиди някаква възможност, някаква резервна възможност към фонда за а, оздравяване. А, по този начин ще се направи по-издръжлив банковия съюз а, на кризи. Ако се сме съгласни с еволюция на механизма за финансова стабилност, това трябва да върви ръка за ръка с демократичната отчетност. И моят въпрос към панелистите е какво мислят за възможността да се даде решение на проблеми от този тип, тъй като е факт, че еврозоната днес няма ефективен финансов резерв. за да се използват тези средства при е, финансова криза, която се надяваме, че няма да настъпи. Е, сега представител на Швеция. Eh, е, благодаря, господин председател. Мисля, че е много важно капитала, да има свободно движение на капитали, както на хора и стоки. Този принцип трябва да функционира в съответната рамка. Ако огледаме финансовите рамки за финансовите и капиталови пазари, има проблем и трябва да навлегнем на следния въпрос. Не сме отделили достатъчно внимание да направим нещо, което сме направили в а, други сфери, а именно да избегнем а, твърде сложното а, регулиране за финансовите и капиталови пазари. Там а, участниците обикновено са крупни а, е, фирми, институции, но има и по-дребни такива. Някои е, фирми имат е, отдел за спазване на законодателството. Е, големите могат да си го позволят, но малките не могат. Така че трябва да, се, да има известна пропорционалност в предложението на комисията всички предложения на комисията. И е, след като тези предложения минат през парламента, да сме сигурни, че парламента няма да ги доосложни, да ги осложни допълнително. Е, в Швеция ние работим за по-добро регулиране в е, този бранш и полагаме усилия да, подре, да подобрим е, нормативната рамка, да упростим нещата, но е, и когато излизаме с някакви законодателни предложения, то да не бъдат твърде сложни. Как можем да имаме една стабилна система, с добри финансови и капиталови пазарни правила, като съответно опростим живота, улесним живота на малките, особено на тези малки финансови е, фирми и институции. Благодаря. Благодаря, Мигел Виегас от Европейския парламент, от ГУЕ. Дирижия nenhum dos. Eh, Въпрос, който не е конкретно отправен към някои от ораторите, но към всички общо. А, той, се отлага, а, той се отнася до а, цялостната картина. Имаме един контекст, в който нали, сме създали банков съюз, създаваме банков съюз. Идеята е да, да а, се справим с а, твърде крупните институции. Но на практика какво става? Става е, допълнителна концентрация в банковия сектор. Положението се влушава. Влушава се в процеса на създаване на банковия съюз. Това е първият проблем. Вторият виждаме, е, наблюдаваме известно, известно връщане, обратни тенденции, именно увеличаване на е, е, регламентирането в финансовия сектор, а идеята беше да подобрим, да опростим. Значи ние се връщаме назад в известен смисъл. Ако вземем пруденциалното законодателство в банковия сектор, целта е банките да бъдат конкурентоспособни и сравними с тези в САЩ. На практика Е, е, всъщност свидетели сме на връщане на продукти е, за секюритизация. Те, тези продукти се връщат на, на пазара, въпреки че много от тях причиниха причината. Причиниха кризата. Бях, и това, което ме е, притеснява е, че ние в момента е, създаваме условия за следващата финансова криза, която може да, да е много по-тежка от е, тази от 2007 и 2008. Благодаря. Кристос Тайкорос от Гърция, НП. Благодаря, господин е, председател. Както казахте, Имаме пред себе си един много амбициозен проект, а именно Банковия съюз, Банков финансов съюз. Още по време на гръцкото председателство 14-та година ние изградихме двата стълба на Банковия съюз, но това, което не сме изградили третия стълб, е именно е, функционираща е, е, система за гаранция на влоговете в рамките на Европейския съюз, която да допълни системата на инвестиции и да отидем и по-добре към една обща система. И разбира се, това трябва да почива върху предложенията на Европейската комисия от 2015, а не на предложения, които ще са много по-бюрократични по своя характер и ще, ще е, влушат нещата вместо обратното. Също времено е, ни трябват нови законодателни предложения, които да е, стъпят на най-добрите международни практики и системата от е, регламента от Базъл. Важно е да прилагаме принципа на пропорционалност и да имаме реалистични е, нива е, при определяне е, необходимостта от собствен капитал. Трябва да имаме такъв капиталов съюз, за да можем да финансираме бизнеси, малки и средни предприятия, особено в контекста на свиващи се кредитиране, възможности за кредитиране от банките. Трябва да помислим за модернизиране на рамката за защита на инвеститорите, това, което правим за вложителите, трябва да правим и за инвеститорите и да гарантираме безопасността на системата. Благодаря. Thank you. Жоао Галамба, Португал СНД. Португалия, е, социал-демократи. Bom dia. <coughs> Queria fazer duas. Аз имам е, три въпроса е, към господин Андрея от ЕБО. Вземам повод от казаното от италианския колега преди за това, че не успяхме да си свършим работата по фискалния резерв и е, схемата за кредитиране на влоговете. Въпросът ми е следният. В момента говорим за това как е, трябва да е, действаме от тук нататък. Трябва да заложим допълнителни капиталови изисквания, особено в резултат на претеглянето на публичния дълг държавния дълг. Тоест, една е, класа активи ще е, подлежи на, на ценните книжа в този клас ще бъдат разпродадени, но какви, е, в зависимост от капиталовите изисквания и претегляне на риска на, е, от публичния дълг, ще е, имаме ли възможност да създадем безрискови европейски е, активи? Защото е, при всяко е, балансиране дадена валута е необходимо да има е, е, такива гаранции. Ако не е държавния дълг, какво всъщност ще замени държавния дълг? Вчера стана дума за лоши кредити, невърнати кредити. Това ще доведе до голяма загуба на капитали. Какъв, как това ще се отрези върху капиталите, които банките ще трябва да плащат? Това ще доведе до допълнителната нестабилност на банк, в банковия сектор в Европа. И накрая в предложението си от вчера, е, то няма и социална стойност, но е, си мисля, е, говорим за консолидиране на е, непокритите кредити. Е, не трябва ли да търсим да отлагаме проблема? Благодаря. Чухме е, така една група много е, смислени е, изказвания, така че след първия тур да дам възможност на панелистите за отговор. Заповядайте. Е, да, благодаря. За първия кръг от въпроси, пропорционалността няколко пъти беше спомената и мога да ви уверя, че ние е, разглеждаме а, тази а, а, възможност от всички възможни агли от гледна точка на оценка на капиталите, т.е. разглеждаме всички възможности, правим всичко най-добро в комисията, но а, законодателната динамика в Европейския съюз е доч, доста сложна, тъй като а, съществува една сложна система и понякога отнема повече време, отколкото а, бихме искали. Тоест, нещата са по-бавни, отколкото ние бихме желали да бъдат. Относно Брексита, а, не мога да кажа кой знае какво. А, е, освен това, че освен това, което е лично мое а, а, мнение, трудно е да се предскаже, но за нас ще бъде много трудно от гледна точка на Съюза на капиталовите пазари. Ние смятаме, че ако и когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз, то тогава ще стане още по-ключово за 27 държави членки да разва... раз... Раз... разработят съюз на капиталовите пазари, за да се гарантира, че има интегриран капиталов пазар между държавите членки. Така че от техническа гледна точка заключенията са че действително а, Съюза на капиталовите пазари ще игра още по-важна роля след Брексита. Благодаря. Благодаря, Андрея. Благодаря. Много интересни въпроси и малко време имаме. Ще отговоря колкото се може по-бързо, отколкото компаниите. А, последният коментар, който направихте – ако а, банката разполага с, с, с капиталите на компанията, то тогава те трябва да вземат контрол на нещата, защото в противен случай те участват а, а, в а, тази дейност и това не е добре за тях, както и за клиентите. Ако в крайна сметка предложението е да признаем, че днес има ефективен а, вторичен пазар и ако искаме а, вторичния пазар да бъде по-ефективен, тогава е ключово е да създадем мост между тези два пазара, т.е. да има цени, а, които след известен период, не повече от 3 години, банките да могат да увеличат тези цени и да поемат удара. И разбира се, това са стандартни практики от а, а, а, Генерална дирекция по конкурент, а, конкурентоспособност. А, но а, тогава, ако банката не може да поеме тази тежест, а, то тогава а, изискванията трябва да се премахнат и държавната помощ да, да се приложи. Това е цялостната конструкция, която виждаме. Тоест да има мост, мост към създаване на по-ефективен вторичен пазар и цени, които а, отразяват реалната а, економическа ситуация. По а, а, е, изпълнение на е, банковия съюз. Да, съществува известен натиск да се финализират последните е, етапи от банковия съюз, но трябва да разберем какво е свършено до сега, което е е, хич не е малко. Признаване, интегриране на процеси, насърчаване системата да се движи напред и да се интегрира контрола. Разбира се, схемата за гарантиране на влоговете е важен елемент – и защото видяхме, че в миналото а, влоговете циркулират между страните и това не е добре за системата като цяло. Но нека да напомним, а, че когато прилагаме тази система, не искате да се озовете в ситуация, в която банките трябва а, да получат държавна инжекция от фондове. А, банките много, са много по-добре капитализирали, капитализирани днес а, и а, има система за спасяване на частни инвеститори също. Тоест, в момента сме на много по-сигурно положение, отколкото беше преди няколко а, години. И последният коментар, който искам да направя, за сложния, сложните регулации. През 90-те започнахме с пазел 1. Мисля, че беше 40 въпро... страници този документ тогава. Беше много прост регламент. След това обаче банките разработиха много сложни системи за ценни книжа, за счетоводство, за допълнителни копия от счетоводството и други. Тоест, ние трябва да сме в крачка с промените, които се осъществяват на пазара. Да, би било много лесно да кажем, да, ето капи, съюз на капиталовите пазари, но съществуват много сложни капиталови инструменти и трябва да ги вземем предвид, защото именно това прави законодателството много сложно. Тоест, законодателството следва пазара и промените на пазара, но мисля, че и това е правилният подход. Предвид а, коментарите, а, които чух от вас да, повече пропорционално, за да се избегне сложността, а, и а, също а, сложността при прилагането за по-малките банки. Т.е. трябва да има регламент а, и всичко да съществува нещо като дигитален правилник, е, където всичко е централизиране, където са представени приходно-разходните документи, счетоводството. Всички в момента се оплакват от докладите, но всъщност в повечето случаи става въпрос само за 10% от всички изисквания за отчетност. Така че има пропорционалност в системата и за банките трябва да стане по-лесно. И накрая, съвсем а, накратко, дали сега се връщаме към а, а, състояние на дерегулиране, т.е. намаляване на регламентите и, а, и законодателството. Не мисля, че всъщност е така. А, предложението за ценните книжа. А, Работихме много, за да може а, а, това предложение да бъде устойчиво, да изградим устойчив пазар на ценни а, книжа, без да има ливерич, без да има осложнения. И е, така, че а, именно към това се а, стремим и мисля, че не връщане към законодателството, което беше преди кризата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към това, което Андрея Рия каза. Аз също не виждам да се задават черни облаци над Европа от дерегулирането. Напротив, имало е времена, когато имаше такива. Сега надявам се махалото да не се върне в обратна посока. Имали сме периоди на твърде е, свръхрегулиране. Мисля, че сега е време за известно е, дерегулиране. Но мисля, че е разумно, когато 6-7 е, години най-интензивно работим. Ние знаем за какво говорим тук в нашата комисия. Регулиране на финансовите пазари добре е след 6-7 години да направим равносметка и да видим как е, взаимно се стиковат всичките тези а, е, актове, а, така че а, до каква степен е приложимо законодателството в финансовите пазари. По капиталовия съюз, съгласен с това, което каза Уго Баси, за мен този, това е много крупен проект, по-важен може би от всеки друг, който сме имали до сега ето защо смятам, че е много добре е, съответния е, комисар, господин Добровски, да да е, вземе на сериозно този проект и да го движи с същата е, енергия е, и амбиция, както и други. Аз мисля, че такава възможност съществува. За мен е, е важно това, че е, капиталовия съюз да, в крайна сметка, такъв, като ще го задим, да отговаря е, на нуждите на Европейския съюз. Да... И е, тук едно нещо е важно не трябва да направим, да допуснем грешката, а именно да придвижваме един разумен, добър проект и в крайна сметка това, което постигнем, ще постигнем, да бъде поставено под въпрос. Е, финансирането на капиталовия пазар, е, създаването на е, капиталов на финансов съюз, финансирането на банките, на кредитите, това не трябва да допуснем да бъде отслабено. Разбира се, може би ще има и е, страничен ефект, но едно е ясно. Над 70% от финансирането в Европа идва от нашите банки. Е гарантирано от, е, чрез банките. Ето защо би трябвало е, в рамките на работата ни по капиталовия съюз да продължим в, да не отстъпваме от този път допълнителните изискванията за е, допълнително е, капитализиране, според мен, е, в рамките на Базел 4 да разслед, да, да разискваме по тази тема. В момента има доста неизвестни за това как ще реагира нашия голям партньор от другата страна на Атлантика, САЩ, но трябва да поставим допълнителни капиталови изисквания над това, което в момента е заложено. И последния въпрос, следващия въпрос за Брексит, тук е основателен въпрос, който е, колегата от Франция постави. Какъв е, е, интерес имат пазарите в случая? Трябва да огледаме, на пазарите трябва да се вгледат навътре сега и да останат в Европейския съюз и след Брексит това трябва да прокараме и да наложим в преговорите с е, е, Обединеното кралство. Сега, дали Европейски финансов център ще остане там, е, това не означава, трябва да остане в Европейски съюз всички случаи, но не би трябвало да противопоставяме интересите на Обединеното кралство или на някоя друга държава. аз трудно мога да си представя, че е, клиринговата е, къща ще остане в, е, с централа в Лондон, без да има някакви промени в формата. Много благодаря. Остават петима оратори. Моля, максимум две минути. Първо, Ралф Принхаус от Германия, Народна партия. Благодаря, господин председател. Две неща са важни от германска гледна точка. Първо, регулиране. Имаме е, един силен е, така, ландшафт на средните, средно големите банки. Е, след това е, трябва да е, помислим за е, двойните, е, двойните пропорционалност, така наречена. Банките се ръководят от е, вътрешни правилници, не толкова много от е, е, е Брюксел, така че е, ако се налагат прекалено много разпоредби от центъра, това ще докара средните банки до фалит. Имаме проблеми с сроковете и тук има известна съпротива, защото още при втория стълб на Банковия съюз не се вдъхна необходимото доверие, така че да можем да разговаряме открито за третия стълб. Тук вече имаме сериозни проблеми. Е, все още банки е, имат е, държавни държат държавни ценни книжа, тук държавни инвестиции и би трябвало да гарантират тези държавни активи е, в много банки е, в Германия имаме е, необслужвани, необслужваеми заеми и ако гарантираме депозитите, мисля, че трябва да намерим верния път за това. Всеобще имаме доста банки, които не, нямат съответната структура на управление – и един по-силен ангажимент по отношение на необслужените займи, мисля, че е наложителен и след това фонда за необслужените заеми. Е, на пръв поглед това изглежда добре, но се е, е, опасявам, че ще доведе до морални така, последствия мисля, че е, много е, ще има основания да кажем, че това е една трайна посока на действие, но е, си мисля, че може би едно е да, да мислиш нещо хубаво, друго е да го осъществиш. Да, добре изглежда на, на хартия, но трудно на практика. Трябва да помислим за това. Енрико Брианче Диас от Португалия. Добър ден. Е, три много кратки въпроса. Първо. Е, за пазарите е, на дълг. Как това влияе, влияе на капиталовите изисквания за банките в рамките на Европейския съюз? а, има доста натиск в момента от из, изисквания от банковите от бан... Извинявайте. И в момента не преструктурираме заемите в Европейския съюз. Нямаме и банков резерв. ако всичко това бъде съчетано, ситуацията, която, пред която сме изправени е, че няма кой да плати дълговете, когато има банкова криза. В някои държави членки, като например в, в, в Португалия, накрая да накоплаците плащат цялата сметка и е много трудно а, да се контролират компенсациите. Така че моят Въпрос е следния. Какво можем да направим, за да, осигурим, за да увеличим нивото на контрол и да ускорим прилагането на стълбовете на Банковия съюз? Вторият ми въпрос е следния. относно директивата, португалския парламент и съвет, Комисията по европейски въпроси и по финансови въпроси приеха това предложение. Но според тях тази директива не може да гарантира доброто, правилното функциониране на капиталовия пазар, ние смятаме, че може да се направи повече. И тук е моя въпрос, как можем да пропуснем възможността а, а, да изградим капиталов пазар, който а, да бъде в помощ на малките и средните а, а, предприятия. Мисля, че това не беше достатъчно а, обхванато в директивата. От Гърция колегата. Ευχαριστώ ти Πρόεδρε. Много благодаря. Банковия съюз. банковия съюз и европейската схема за гарантирането на влоговете, това е гаранция за всички държави членки и ще стабилизира банковата система. Мисля, че всички сме съгласни с, това. За това, за да изпълним и третия стълб, трябва да има конкретни времеви рамки, в следващите 6 години трябва да стане това, за да може мал, малките и средни вложители да бъдат защитени и банковите системи, дори когато са изправени пред трудности, да са в безопасност и да имат достатъчно фондове, за да се справят с вероятна криза. Също трябва да припомним, колеги, е, различните нива на гаранции са различни в различните банкови системи в Европа. И при трансфера на капитали а, а, а, става, това става обикновено от, от север, от юг към север. И това създава проблеми с ликвидността. И Ако банките могат да функционират в нормална среда, то тогава те ще работят както до сега и ще подкрепят малките средни предпред, вложители. Е, какво мислите за това отлагане, което се получи и за това, че има банки, които се опитват да възпрепятстват този процес? Дейвид Колбър на Европейския парламент. Благодаря, господин Гуалтиери. Слушах господин Енрия, който каза, че в Хонг-Конг има отрицателна представа за европейските финансови пазари това не е очудващо, особено след Брексит. Свръхрегулацията на Европейския съюз върви в грешната посока. Помисли ли, хрумвало ли е да оставите бизнеса на мира? Свръхрегулацията убива бизнеса. Оставете ги на, оставете всичко на държавите членки. И за това пазарите е, се ориентират е, към Обединеното кралство, където регулацията е по-слаба. Централизацията, госпожи и господа, е опасно нещо. Повече интеграция означава повече опасност. Ако има криза, някои банки с различни модели може да оцелеят. Ако всички те са свързани и еднакви, ще потънат заедно. Да вземем Титаник – Пазарите, пазарите се стичат към Обединеното кралство и Хонг-Конг. Защо? Защото там няма свръхрегулация. Няма централизация, като в Европа. Европа е по-податлива на кризи. а, има опасност и други страни да напуснат Европейския парламент. Трябва да се замислите. Великобритания напуска Европейския съюз, за да избегне интеграцията, но не искаме да граничим а, с. А, район, в който има економическа криза. Ние не искаме да страдате, не искаме да сте в криза, така че замислете се за посоката, в която вървите. Последният оратор е а, господин Тиаго от а, Португалия. Благодаря. Два коментара. Първо, Поралия е лаборатория, в която се осъществи експеримент за прилагане на правилата за оздравяване на банките. Също така и за дейността на надзорните органи. Е, тези процеси не се оказаха в е, национален интерес. Над националните европейски органи се погрижиха факта, че сме в несъстоятелност, означава, че трябва да бъдем погълнати от големи наднационални банки не бяха, не бяха обсъдени альтернативи, въпреки че имаше такива. Това не е конспиративна теория от страна на комунистите. Има данни на месата на властите, доведе до ликвидацията на малка банка и след това тя беше е, стана част от голяма национална банка. Е, и Португалия става по-уязвима за по-сериозни кризи в бъдеще. Сега в Европа се създават банки, които са твърде големи, за да бъдат спасени. И това става с европейски средства. Ще се окаже, че в Европа ще има мегабанки, олигополия. Сега се а сега говорим за надзор. Казвате, че финансовия сектор е добре регулирана част от економиката, само че това е сектор, който е свързан и с най-големите проблеми и с най-високата цена за нашите граждани. И сега ние сме свидетели на това, че независимо от множеството регулации и надзори имаме избор. Дори и ако акционерите на банките успеят да заоб... или акционерите за... заобикалят правилата, или пък банките стават безинтересни за инвеститорите, тъй като те няма да получат възвръщаема върху своята инвестиция. Мисля, че въпросът тук е как да се направи така, че финансовата система да бъде в услуга на економиката, а не обратното, както, е, както се случва днес. Председателят, благодаря. Нашите оратори. Аз ще се спра на два-три коментара. Единият е изискванията за отчетност. Много важен въпрос. Е, сега, за да бъда по точен от една страна, ние тази година ще извършим цялостен и холистичен преглед на изискванията за отчетност, е, за да се ограничи пакетната политика така че те да бъдат съкратени тогава, когато е необходимо. И също така въвеждаме проект за стандартизация на финансовите данни. Целта е да се изгради общ език за финансови данни чрез консолидация на полетата на данни, така че се опитваме да улесним и отчет, изискванията за отчетност чрез технологиите от гледна точка на регулатора. Що се отнася до проспектите, кратък коментар по направен коментар. Предложението на комисията беше по-амбициозно. Искахме по-висок прах, под който да не се прилага пълния проспект, но в законодателната динамика този прак беше занижен. Нашите проучвания показват, че тази ситуация е по-добра в сравнение с предишната и накрая дерегулация, свръхрегулация. Чух различни становища за това дали вървим към дерегулация или дали сме постигнали свръхрегулация. Искам само да представя един факт в отговорите а, е, на призива за доказателства, който дойде от целия спектър на бизнеса. Стигнахме до заключението, че цялостната обща представа на бизнеса за нивото на регулация беше приемливо. Не може да се каже, че имаше ясно искане от страна на сектора за дерегулация или повече регулация. Нивото на регулация се възприема за нормално. Да, банковия съюз трябва да се доизгради, сега ние трябва да, ре, да регулираме по-добре, а не повече. В 1.10 е, максимум трябва да приключим. Uh, well, thank you. Let me first take the question. Най-напред въпроса за оздравяването и с съсредоточаването на банки, които са твърде големи, за да бъдат оставени да фалират. Това е типично във, сект, във всеки сектор, не само банковия. Всеки сектор, който влиза в криза, има прекомерна прекомерен капацитет. Факта, че на пазара има повече концентрация, според мен не е нещо отрицателно. Факта, че има трансгранична консолидация, според мен не е отрицателно явление. Е, но твърде големите банки е нещо, са нещо различно. Когато си голяма организация, трябва да имаш големи и ясни гаранции. Това се опитваме да приемем в Европейския съюз. По-големите имат нужда от по-голям капитал, буфери за системен риск, е, допълнителен капитал. Трябва да има възможност за оздравяване и в криза, при криза да може да се излезе от нея без да се налага спасяване с парите на дънакоплаците. Въобще още не сме наложили тези идеи на най-големите трансгрешни групи в Европа, но това е посоката, в която се движим. Сега за системата за гарантиране на влоговете – ако имаш едно евро депозит в една страна, което се смята, че има по-ниска стоеност в сравнение с еврото вложено в друга страна, поради имплицитната гаранция на държавата, няма да има банков съюз. Така че има нужда от интегрирана система за гарантиране на влоговете за Банковия съюз комисията. Направи предложения, графикът не е в моите правомощия. Някои правят връзка с въпроса намаляване на риска и суверен, и държавния риск, и държавния дълг. И тук трябва да направим нещо. Много банки прилагат вътрешни модели а, за, а, за разпределянето на тежест на риска. Разликата е много голяма между държавите членки. През 2011 година направихме преглед на капиталовите буфери за националната експозиция във връзка с кризата за държавните дългове. Работи се в комитета от Базел както и тук в Европа. Ясно е, че когато има риск, трябва да има изисквания. Не знам дали има връзка между двете неща. Аз а, а, подкрепям идеята за пътна карта. Преди кризата битуваше идеята, че финансовите центрове могат да привлекат а, фирми, като се отслаби регулацията. Това не се потвърждава, ако се намалят регулаторните изисквания, в крайна сметка, когато дойде кризата, ударът е по-силен. Големите финансови центрове в Лондон и Хонг-Конг сега прилагат по-строги капиталови изисквания, тъй като те имат най-голяма финансова дейност по отношение на своя капацитет и БВП. Неща трябва да останат така. Благодаря. Господин Балц. Съвсем накратко три въпроса ще засегна. Гарантиране на депозитите, депозитите е, е, говорим за това, че се бави работата по тази тема, така се твърди, не мисля, че е така всъщност. В, е, е, всъщност е, вече първия стълб е почти готов. Правилата вече се не само са транспонирани, започват да се прилагат. Така че не бих могъл да говоря за бавене, когато става дума за темата гарантиране на депозитите. Колеката от Португалия е, каза, че е, Португалия се е превърнала в лабор... опитно зайче за банковия съюз. Аз не мисля така. Мисля, че там се прилага доста стриктно правилата и е, разбира се, е трудно е, е, всичко ново се посреща с известна съпротива, е, трудности има, но не бих казал, че Португалия е една, се е превърнала в опитно зайче за тези, за Европейския съюз. Брексит ще ускори е, преместването на, е, на някои е, предприятия. Това е Допуска се, че много работни места ще се прехвърлят в други държави членки извън Обединеното кралство. В следващите месеци ще сме свидетели на допълнителни примери за това. Колкото до финансовия сектор, е, мисля, че голям брой работни места ще се източат, ще изтекат от е, Лондон. За съжаление, това е един от ефектите на, на Брексит и е, партията на Ян Хоган всъщност е, е, не е, носи своя част от отговорността за това. Благодаря. Беше полезна тази сесия. Благодаря на ораторите, на членовете на Националната Европейския парламент. Сега можем да да пристъпим към заслужения обяд и в 15 е, часа ще се време отново за конференция ни по член 13. Благодаря. Край на заседание.